ще бъде гласуването и ще продълж... и сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е отговора на устния въпрос за обновяването на стратегията за вътрешна сигурност. Най-напред думата има докладчикът Клод Мораес. Excellent. Ще изчакам комисара да вземе мястото си. Предния път бях започнал да говоря, а преди той да вземе мястото си не можах да го приветствам както трябва и така добре дошъл на тази длъжност. Защо ви приветствам? Защото в комисията Либе е, ние искаме да допренесем за вътрешната, за стратегията за вътрешна сигурност, това всъщност е нещо, в което сме най-добри, да защитаваме гражданите, като добавяме стойност към това, което се върши от държавите членки. Трябва да добавя обаче, че това е една от динамичните интересни области следващите 4 години ни започва един вис празен лист, който, който трябва да се изпише. Задачата е сложна, защото сме изправени пред някои от най-динамичните чувствителни сфери, като киберпрестъпността, кибертероризма, и е, въпроса с чуждраните бойци. Искам обаче да бъдем част от тази борба. Ако мога да ви оставя с едно послание от името на Комисията по граждански права, ние искаме с нашите познания и експертност да помогнем за а, това, което и комисията прави. Има такива сфери, в които можем да допренесем. Трябва да допренесем също за постигането на равновесие между защитата на нашите граждани и разбирането за изключителната важност на правата на човека при изграждането на такъв баланс. Разбира се, ситуацията по отношение на сигурността в Европа драматично се промени напоследък. Ние сме, се сблъскваме с ефектите от новите трансгранични конфликти а, ясно е това, особено когато мислим чуждестранните бойци, които се присъединяват към а, военизирани групи в чужбина един ден ще се върнат в Европа. Трябва да преосмислим а, своята стратегия за вътрешната сигурност. А, с този дебат започваме да разглеждаме новите приоритети в очакване на, на документите, които ще ни представи комисията идната година. Това са важни въпроси, които трябва да се вземат преди, за да се подобри и обогати нашата стратегия. Приемайки резолюцията, ние от страна на парламента е, искаме да се включат следните въпроси, като например прекратяване на международни терористични и престъпни групи, засилване на граничната сигурност и засилване на способността да се реагира на а, природни бедствия. Така става ясно колко широка е тази а, стратегия и също така каква богата гама от експертиза можем да предложим за доразвиването на стратегията. Ще разгледаме също така въпроса за това какви мерки са необходими за прилагането на стратегията. И важно е да разберем че е нужно да ползваме по-добре тези инструменти, с които разполагаме вече, преди да се захванем да ковем нови. С тази стратегия трябва да обърнем внимание на тези инструменти, както на национално, така и на европейско ниво и да си направим а, полки от прилагането на сегащата среда, преди да започнем да ковем нова стратегия. Трябва да засилим оперативното сътрудничество между държавите членки, като например да се ползват по-добре а, съвместните а, следователски екипи, които а, вече съществуват. Така се оказа в дебатите на комисията Либи. Трябва да се борим също така с отрицателните прояви, но да правим разлика между а, а, а, лошите и между а, борците за свобода. Както казах, тази страна на а, Стратегията върви ръка, ръка, в ръка с разбирането на човешките права, другите теми с, с киберсигурността, записите за пътниците в самолетните системи така трябва отново да застъпваме въпросите както от гледна точка на осигуряване на сигурността, така и на осигуряване на човешките права. По отношение на стратегията, която ще се разгледа 2015 година, нашата комисия по гражданските права ще а, реагира а, още по-активно и конкретно. Мисля, че е, е добре ние в парламента да не оставаме в страни. Ние можем да допринесем за стратегията. Мисля, че в нашата комисия Либе имаме достатъчно опит и експертни познания. И през следващите 4 години, господин комисар, се надявам нашите депутати да ви помагат и се надявам този ваш мандат да бъде интересен и полезен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Мораес. Сега от името на съвета давам думата на господин Бенедето Делаведова. Благодаря ви, госпожо комисар. Уважаеми господа депутати, Съвета отделя специално внимание на обновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Тази стратегия е приоритет за нашето председателство. това за мен е удоволствие тази вечер да ви очертая приоритетите и действията а, на съвета в това отношение. Много усилия бяха положени, за да може да следваме а, стратегията приета от Европейския съвет през юни. През юни се поиска преразглеждане на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз преди края на първото три месече на 2015 година. През юли месец съвета на министрите предприе ориентировачни линии, които да послужат на Европейската комисия при публикуването на нейното съобщение за обновената стратегия през пролетта. Съвета постигна известно съгласие по отношение на общата структура на стратегията, както и по отношение на някои основни принципи. Тези принципи отговарят в общи линии на всички повдигнати въпроси. Въпросната стратегия за вътрешна сигурност трябва най-напред да очертае предизвикателствата и заплахите за вътрешната сигурност през следващите години. Съвета смята, че е, трябва да се включат и тежките, всички форми на тежка престъпност, радикализъм, набиране на терористи, както и финансирането на терористичната дейност. Проблема с чуждестранните бойци е, също трябва да бъде взет предвид. Чуждестранни бойци, които се връщат отново в своите държави, както и тези изолирани е, единични случаи, които също представляват заплаха за европейската сигурност. Идентифицирана беше и заплахата свързана с киберпрестъпността и всички заплахи, произхождащи от новите технологии. Следващия принцип в тази стратегия трябва да бъде необходимостта от възприемането на последователен подход – това означава, че трябва да се включат най-различни теми и въпро... извинете, решенията да се вземат на всички равнища на местно, регионално, национално и европейско. Какво означава последователен подход? Това означава общ мултидисциплинарен и интегриран подход – като е изключително важно да се справим с международния тероризъм. За тази цел трябва да отделим специално внимание на използването на нови технологии. Важно е да вземем предвид и правосъдието. Воденето на наказателни производства и на разследвания трябва да бъдат подпомогнати, защото е, трябва да се даде възможност за иземване и конфискуване на неправомерно придобитите стоки и вещи. Очакваме да се подобри капацитета ни на управление на границите, което означава по-добро използване на авангардните технологии. Следващия важен принцип е вземането в предвид на все по-голямата взаимозависимост по отношение на терористичната дейност. Трябва да вземем предвид и заплахата от чуждестранните бойци. те са важна част от външната сигурност, но техните последствия се усещат и във вътрешната сигурност. Нуждаем се от Европейски съюз, който може да опази своите граждани, като спазва техните права и свободи. Същото се отнася и за правата и свободите на тези, които влизат в територията на Европейския съюз. Необходимо е да не забравяме и последния ни принцип, а именно новата стратегия трябва да бъде базирана на прилагането на действащото законодателство и на предприятите мерки. Съвета предложи Европейската комисия да предложи на съвета и на парламента ежегодно заседание посветено на тази тема. По този начин ще може периодично да се представя актуална информация, за да се засили вътрешната сигурност на Европейския съюз. Попитаха ни какъв е графика за приемането на тази стратегия и как бихме включили Европейския парламент. В отговор на този въпрос бих искал да кажа, че сме изготвили точен график за прилагането на стратегията. Това означава първото 6 месече на 2015 година. Разбира се, всичко зависи от съобщението на Европейската комисия, но по мое мнение ще разполагаме с това съобщение на пролет. Надявам се, че ще стигнем до споразумение по тази стратегия преди края на юни 2015 година. Както знаете, председателството заедно с Европейската комисия през септември 2014 година организира среща на високо равнище. Много от депутатите на Европейския парламент присъстваха, като господин Клод Мораес беше един от основните ни лектори. Благодаря на всички за участието защото по този начин можахме да приемем и заключенията на съвета. В рамките на тази стратегия за вътрешна сигурност сме взели предвид и окончателния доклад на Европейската комисия, в който се при в който бе отразена резолюцията на Европейския парламент. Комисията по граждански свободи също бе информирана за ам, всичко предприето по стратегията. В заключение бих искал да кажа, че с интерес ще слушам вашите коментари. Сигурен съм, че някои от препоръките в предложението за резолюция ще бъдат отразени в новата стратегия, а именно необходимостта от по-добро използване на вече съществуващите инструменти преди създаването на нови такива, както и необходимостта от оперативно сътрудничество между държавите членки. Много често споменавате съдебното сътрудничество, както и необходимостта от демократичен контрол. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Аврамополос от името на комисията. Благодаря, господин председател. дами и господа, този важен дебат се провежда под сянката на отвратително престъпление, извършено днес сутринта. Искам да изразя своята печал и отвращението за това, че в Пакистан днес бяха погубени много невинни млади животи. При подобен а, род а, брутални а, атаки, както стана днес в Пакистан с нападението на училището, е, това е кри, е, криминално престъпление. Това ужасно престъпление, е безмилостното унищожение на невинни деца, на беззащитни жени е една от страните, една от лицата на тероризма. Тероризма е глобална заплаха. Европейския съюз се ангажира в борбата срещу тероризма и работи е, за защитата на правото на живот на всички хора, без оглед на тяхната национална, етническа или религиозна принадлежност. Почитаваме дами и господа от Европейския парламент, е, искам да ви помоля тази вечер заедно да помислим за подновяването на нашата нова стратегия за вътрешната сигурност, новата стратегия, новия дневен ред в областта на сигурността трябва да е общ дневен ред защото става въпрос за сигурността на нашите граждани, техните права и демократичните ни стойности за основите на нашата, нашето общество, на нашите економики. Европейските институции трябва в такива случаи да работят ръка за ръка. Трябва да намерим общи позиции по отношение на основните заплахи, принципи и приоритети, когато обновяваме стратегията за вътрешна сигурност. Комисията смята, че е ясно необходимо е да се обединят усилията на всички европейски институции за формулирането и последващото прилагане на бъдещия дневен ред на Европа в областта на вътрешната сигурност и иска да спомогне с този процес. Предвид на стратегията, комисията ще се опре първо на осъществената вече подготовка през тази година. Второ, на заключенията от съвета по вътрешни работи и правосъдие, прияти през, в началото на декември трето на тази резолюция, която, която приеме парламента. Тези решения ще очертаят дейността на комисията през следващите месеци. След като излезе съобщението на Европейската комисия, предлагам парламента и съвета да проведат диалог, за да се определят общите основни постановки, за да имаме ефективни, предвидими практически и достижими решения. Вашата резолюция очертава един широк подход, основаващ на основни принципи, наместо да се избраляват конкретни политически законодателни действия. Това съответства на амбицията на Европейската комисия да предложи дневен ред с стратегическа посока, което, където да се осъществи връзката между с всички съществуващи мерки. В резолюцията се подчертава важността за намиране на баланс между приемствеността и промяната трябва да а, способстваме за прилагането на тези мерки, които са доказали своята успешност и да подпомагаме новите, когато а, те ще а, и, и на тези, които ще се преразгледат, когато те са насочени към същата цел. Трябва да се опираме нашите достижения и на засилването на сътрудничество. Това ще е сред нашите приоритети. По отношение на наблюдението и, и оценката на законодателните актове, а, те ще бъдат от решаващо значение. 2014 година е, е година, в която най-сетне политиката в областта на вътрешния ред и е, правосъдието се основава на същите е, принципи, както основните, останалите политики след решението на Европейския съд и правомощията на Европейската комисия за прилагането на тези решения. Е, така ще започнем да правим оценки и наблюдение, ще засилим правата на гражданите и тяхната сигурност. Наблюдението на новоприятите инструменти и процесуалните права на гражданите и правата на жертвите, засилването на сътрудничество в областта на наказателното преследване ще, закри, ще засилят механизмите за осъществяване на стратегията за вътрешна сигурност, нещо, което се вижда отчетливо и във вашата резолюция. Комисията пред... ще продължи да предлага на вниманието на парламента и на съвета редовните си доклади по отношение на свършеното за изпълнение на дневния ред за вътрешна сигурност. Това ще стане а, като част от а, прилагането на стратегията и ще засили демократичните механизми за контрол. Що се отнася до съдържанието на демократичният дневен ред и, и този на, за вътрешната е, сигурност, ние не можем да го коментираме преди той да е очертаем. Но, несъмнено, ще продължи да се борим с международната и трансгранична престъпност, ще а, също така с тероризма с организирането и набирането на участници в терористични действия, е, киберпрестъпността, е, престъпленията към деца и ще е, засилим възможностите за предотвратяване реакция на бедствия и катастрофи. Това не е ново. Ние трябва да направим просто тези неща и за напред трябва да разчитаме и е, на разнователните дейности за е, това как е, да се справяме с съответните заплаки и рискове. Съдружничеството на Европол и другите компетентни организации и институции и на държавите членки ще ни помогне да превърнем този подход в оперативен модел за действие. Оперативното сътрудничество, обменът на информация с право от, с, с правоприлагащите правоохранителни органи ще се включат също така. Трябва да правим повече за превенция, за защита, достъп до информация, обмен на информация, новации, изследователска дейност. Това са все ясни връзки с външното измерение на сътрудничеството един подход насочен към гражданина и зачитането във всички действия на правата на човека трябва да насочва действията на комисията. Тя ще обръща основно внимание на прилагането на предвижданите мерки и инструменти, ще прави оценка за пригодността им и в светлината на, на основните прав, права и в светлината на, ев, на Европейската харта за тях. А, защото а, в контекста на балансирането на сигурността и фундаменталните права, борбата с а, тези заплахи е легитимна цел. Доверието между а, и в институциите също трябва да бъде в центъра на вниманието за да можем да се ползваме с подкрепата и признанието на гражданите. Гражданите трябва да са по-добре запознати с а, проблемите и прилагането на стратегията за вътрешна сигурност се основава на това, е, защото то не само гарантира ефективност, но и повишава нивото на, на доверие сред сигурност, сред гражданите е, за това, че има действия на а, престъпни и терористически елементи извън границите ни означава, че трябва да разширим и нашето сътрудничество. Това а, включва, например, изграждането на стратегия за киберсигурността. Повече обаче трябва да се работи и в разработването и в прилагането на мерки, например, като се силва оперативната връзка между политиката на Европейския съюз в областта на вътрешната и външната сигурност. Пълно Подкрепям а, вниманието, което обръщате на един цялостен холистичен под, подход, различните политики, които излизат и извън подхвата на, на публичните теми, трябва да се включват, когато ние гарантираме основните права и пресичаме и финансирането на тези е, нелегални дейности. Европейския съюз трябва да продължи да мобилизира онези институти, които са от особено е, значение за гарантиране на нашата годност и подготвеност е, предвид на новите предизвикателства. трябва да използваме, например, програмата Хоризонт 2020 година, за да се насърчи взаимодействието между правоприлагащите органи и частния сектор, а не само да залагаме на оперативната автономност. Не на последно место. Ние разчитаме на пълното участие и подкрепа както на Европейския парламент, така и на националните парламенти. Освен това, Комисията се ангазира с редовен диалог с парламента и дебатирането на съотносимите теми с националните парламенти. Имам готовност да продължим да работим с парламента и с съвета по обновяването на стратегията за вътрешна сигурност. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега госпожа Холмар, минута и половина. Е, комисар. Господин комисар, господин председател, господин държавен секретар, уважаеми колеги, международната сигурност предполага контекста, в който ще се развива нашата собствена стратегия. През последния мандат имахме комисията Крим, която се занимаваше с организираната престъпност и международния мащаб на организираната престъпност. Ужасяващо е да се види какво се случва в тези рамки. Има международен тероризъм, екстремизъм, както видяхме и днес в Пакистан тези сили пораждат ужасяващи ситуации. Има международни мрежи, които всеки ден които всеки ден ни поставят пред огромни предизвикателства, предизвикателства, пред които един а, банков опир вече нищо не е. Трябва наистина по-добре да използваме нашите инструменти, защото когато едно сътрудничество е прекалено бавно между държавите членки, когато няма достатъчно координация, престъпниците извличат само полза от това. В същото време е, трябва по-добре да защитаваме личните данни на гражданите и в този смисъл дължим на гражданите много отговори. Благодаря, господин Лопес Авилар. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, с удоволствие установявам, че този устен въпрос идва в точния момент, защото точно сега се обновява стратегията за вътрешна сигурност ще трябва е, да се справим с многобройните промени, които настъпиха през последните години. Трябваше да се изправяме пред все по-плашещи заплахи, идващи от киберпрестъпността, от а, е, трансграничната престъпност, от терористичната дейност. Всички те са заплаха а, е, за нашата сигурност – трябваше да се справим и с последствията от природните бедствия. Те също представляват основно предизвикателство за вътрешната сигурност на много държави членки на Европейския съюз. И от тук идва необходимостта от стратегия за вътрешната сигурност на Европейския съюз за периода 2015-2019 година. Дойде момента, в който трябва да осъзнаем, че всичко коренно се промени в Европа. Необходимо е да използваме всички налични ни ресурси. Трябва да засилим полицейското и съдебното сътрудничество. Трябва да споделяме цялата налична информация и разузнавателните служби трябва да го правят. Това е необходимо. Разбира се, при спазване на ценностите на Европейския съюз, разбир, разписани в договор за функциониране на Европейския съюз и в хартата с основни права. Тук, може би се сещате, имах предвид защитата на данните, директивата за защитата на данните бе създадена по искане на Европейския парламент – Стратегията за вътрешна сигурност трябва стриктно да спазва основните права, които пази Европейския съюз. Благодаря ви, госпожа Вон Сторч. Благодаря. Вътрешната сигурност е на дневен ред при нас. И документът, по който ще гласуваме, уточнява много правилно следното. Е, положението със сигурността много се промени в Европа. В Германия това е тема номер едно. Хората не се чувстват вече сигурни. Хората се чувстват от политиците е, оставени сами да се справят. За това сега те са на улицата. Хиляди хора демонстрират всяка, всеки понеделник и всеки понеделник стават все повече. Е, политиката трябва да види тези феномени. Тя не бива да загърва хората, които са на улицата. Политиката трябва да поеме своята отговорност и не бива да смята, че проблемите ще се решат от само себе си. Имаме ли коража да говорим за тези проблеми? Виждаме ли реалността? А само ако я видим, ще може да решим проблемите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Млинар. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Делавидова. В Либе ние стигнахме до компромис между различните политически групи и се надявам комисията да отчете нашите приоритети, когато из се е, оформи окончателния вариант на вашия преглед на стратегията. Междувременно, след приемането на старта стратегия, бе влезе в сила Лисабонския договор, бяха е, приети и редица други законодателни актове. Затова новата стратегия трябва да отчита напълно Европейската харта за, фундамент... за основните права. Освен това, трябва да се направи една ревизия на вече съществуващото и да се обърне внимание на прилагането на съществуващите мерки. Трябва да се постигне съгласие по отношение на, на директивата за защита на личните данни. Правилното прилагане на новата стратегия ще особена важност и националните парламенти също трябва да се включат като основна институция в демократичния парламентарен контрол. Благодаря. Благодаря. Госпожа Спинели, една минута. Благодаря ви за обещанията за добро сътрудничество, господин комисар, но стратегията за вътрешна сигурност съвсем не ме убеждава. Тук много се имитира антитерористичната стратегия на Америка. Тук ще ще имаме координационна дейност на Европол. Има изключително малко сътрудничество, предвидено с европейските институции националните парламенти, Европейския парламент, съвета, тук се предвиждат само репресивни мерки. Много малко се говори за превенция. Думата основни права се споменава само два пъти в 12-те параграфа на стратегията. Като че ли през последните десетилетия тези основни права бяха потъпкани в САЩ, но и в Европа. Питам се дали ще продължим да получаваме информация за извършвани мъчения в затворите в САЩ. Питам се дали и ние самите ще бъдем способни да признаем собствените си злоупотреби, за да направим и необходимите корекции. Благодаря, господин Бургезио. Е, госпожа. Благодаря. Ние зелените наистина подкрепяме а, тази идея, защото трябва да имаме добра стратегия в областта на вътрешната е, сигурност, защото мнозина сега се чувстват заплашени, а, билите а, от младсинствата, билите от мусулманските групи. Трябва да обърнем внимание и на другите пред престъпления, като например екологичните и тези, които се преследват по наказателните кодекси. Но не бива да се прави така, че всички се чувстват заподозрени. Ние искаме да а, си осигурим сигурност, но не можем да постигнем, като ограничаваме основните си права. Не може всички да викаме тихо-тихо, за да заглушим някаква външна заплаха. Аз призовавам Европа да бъде гостоприемна към тези, които идват отвън, но и тези, които са вече вътре, да им се осигури а, а, е, възможност за спокойно и сигурно съществуване. Благодаря, господин Боргезио. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Виждаме какви са огромните предизвикателства, само като погледнем е, Пакистан днес. Светът е станал много несигурен. Това е много сериозен въпрос. Нищо не се казва обаче за е, хората, които в Пакистан там, например, и в други страни а, извършват самостоятелно престъпления. Ние виждаме бойците, виждаме терористите, но има и други, които не се виждат. Как да се справим с всички тези предизвикателства? Според мен, как да намерим, как да идентифицираме тези лица? как да се държим с тях, това трябва да бъде заложено в стратегията. Нелегалните дейности, нелегалните нелегалната миграция е огромен проблем. Трябва да спрем нелегалната миграция. Нищо не се казва за е, това как да се спре това нашествие в Европа. Всички тези лица, които са нелегални, именно поради Мари Ностром – е, влизат в Европа, те остават неидентифицирани и това е огромно предизвикателство за сигурността. Господин Бургацио, господин Даховски иска да ви зададе въпроса синя карта. Приемате ли? Да? Добре, господин Даховски, имате 30 секунди. Уважаеми колега, бихте ли обяснили как бихте предотвратили влизането на тези индивиди в Европейския съюз? Каква стратегия бихте предложили вие? Каква стратегия, с каква стратегия бихте се борили срещу тези единаци вълци? Отговор. Ясно е, че нещо трябва да се направи. Трябва да се затвори притока на ислямски терористи. Това са индивиди, които не носят нищо друго със себе си, а само омраза. Това трябва да се направи навсякъде в Европа. Трябва да се подготвим за единно действие, единен отговор на е, този феномен. От политическа гледна точка, от правна гледна точка трябва това са методите, с които трябва да се борим срещу тези вълци, единаци, които са всъщност терористи. Сътрудничеството тук е ключовата дума. И още една синя карта от госпожа Спинели. Приемате ли? Госпожо Спинели, имате думата. Искам да попитам господин Бургецио, ако той си спомня всъщност за какво става дума при Марен Остром. Марен Остром не беше създаден е, за това да помага на лица да влизат в Европейския съюз. Е, мисията беше спасителна. Господин Боркецио, да, разбира се, прави сте. Това беше задачата на Марин Остром, но за съжаление, независимо от тези благородни цели, независимо от тях, всъщност се създаде практиката на влизане в Европейския съюз и то от страна на а, лица, и, но за съжаление не лица, които имаха нужда от защита, заедно с тях влизаха и хора, които не заслужаваха защита. Това е реалността. Благодаря, госпожа Воценберг. Благодаря много, госпожи и господа, колеги господин комисар. Лисабонския договор е, представа е, пред нас една нова ситуация. Транснационалната престъпност, международната престъпност, където има организирани престъпни дейности които включват и трафик на хора, на наркотици, трафик на органи и спиране на пари и множество други а, престъпления. Освен това имаме и нов вид тероризъм с а, а, един а, елемент на религиозна основаваност и тук а, Европейския съд а, вече сложи точка на една от мерките, които бяха приятия, а именно прехвърлянето на данни, това влуши ситуацията. Не можем да осъществяваме превентивна дейност поради това. И мисля, че трябва да обобщим различните гледни точки, които се изразяват в националното законодателство. Трябва да обединим усилията си да работим еднопосочно, за да един вид да имаме една обща законова база, която да пресича тези опити за криминална дейност. Освен това да обединим усилията си в полицейската дейност и в прокуратурите. Благодаря. Благодаря господин Вайтен Холцер. Минута и половина. Благодаря. Всички хора имат право да се чувстват сигурно, сигурни и да водят живот в безопасност. Затова този дебат е много важен. Свободата не се поощрява, когато се ограничава престъпността, тероризма, за да може да се справим с тези проблеми, трябва да имаме една обща стратегия, една обединена Европа има нужда от сътрудничество в областта на полицията и на съдебната система. През последните години виждаме напредък в тази област, но имам още много какво да се направи. И най-вече имаме нужда от а, рамкови условия, доверие в правовата държава. А, това доверие се създава, когато гражданите виждат, че институциите функционират както, както трябва. Особено обаче в, по време на криза има много престъпления и броя на престъпленията се увеличава. Това води до недоверие у гражданите. Ние тук е нашата роля. Там трябва, тук трябва да и помогнем на гражданията. Voorzitter, de gijzeling in Sydney door een aanhanger van de islam. Благодаря ви. случилото се в Сидни и вземането на заложници от терористи показаха, че тероризма е важно предизвикателство. Не трябва това да се случва в Европа. Кога ли все пак ще се случи? В Амстердам или къде? Трябва да се борим с ислямистите. Трябва да признаем, че не познаваме структурно заплахите, пред които сме изправени. Този проект, който ни представяте, всъщност е смешен. Бих искала да попитам колко джихадисти отидоха да се бият за Даеш колко джихадисти се върнаха на европейска територия и кога най-после ще признаете, че исляма е най-големия проблем за нашата сигурност. Да, а, сигурността е в правомощията на държавите членки, но докато елита на Европа не разбере това, няма да се справим. Трябва да вземем паспортите на джихадистите, за да не може никога да се върнат на европейска територия. Благодаря ви. Госпожа Мецола. Благодаря, господин председател. Днес все повече европейските граждани са обезпокоени от вътрешната сигурност. Неодавнашните събития в Пакистан са ужасяващи. Не може да се опишат с думи ужаса, който ме обзема, когато чета за тези жени и деца, убити докато са били в училище. Не бива да забравяме колко основно значение има изграждането на динамична и ефективна стратегия за вътрешна сигурност и да има координация между вътрешната и външната сигурност трафикът на хора трябва да е сред приоритетите. Този вид престъпност води над 150, със себе си печалби за извършителите в размера на над 150 милиона евро трябва да, да говорим и за концепцията екстремизъм. Имам предвид те наречените чуждестранни бойци, европейски граждани, които се присъединяват към чуждестранни организации, след това се връщат в Европа. Трябва да спомена и Либия. Малта болезнено ясно осъзнава опасността от анархията в тази страна. Вече предупредихме за опасността от разпространяването на дейността на Ислямска държава в Либия. Европа не може да се затваря очите. Трябва да се намери баланс между сигурността и, фундам... и основните права, за да имаме готовност за справяне с днешните заплахи стратегията, този е, въпрос трябва да се реши добре и стабилно, иначе всяка една стратегия ще бъде недостатъчна. Госпожа... Четири години са добър срок за анализ на стратегията и за отговор на въпроса какво трябва да се промени, за да бъде още по-ефективна сигурността на Съюза. Категорично наясно сме, че сме изправени пред нови, още по-големи предизвикателства и опасности – и те изискват господин комисар не просто рамка и идеи а повече конкретни предложения и мерки. ще се спра на два проблема. първият е борбата с престъпността и корупцията. през две хиляди и шестнадесета година европейската комисия трябва да представи втория доклад за борбата с корупцията но това никак не е достатъчно. трябва да се направи следващата крачка пакет от законодателни директиви и регламенти с цел максимална хармонизация и сближаване на наказателното право в държавите членки престъпността е трансгранична укриване на данъци конфликт на интереси злоупотреба с евросредства и се възползва от различията в отделните законодателства за да избегне правосъдието. вторият проблем е сигурността на външните граници. за последните четири години се появиха нови опасности. кой можеше да предвиди през две хиляди и десета година огромните вълни от бежанци опитите на терористите да се възползват от нелегалните канали каналджийството чуждестранните бойци? ако преди тринадесет години предложението за европейска гранична полиция бе само обект на проучване днес нейното създаване е задължително. страните по външните граници не могат да се справят сами и вие го знаете добре идвайки от гърция. над хиляда и триста полицаи в българя пазят денонощно границата с турция и това струва на държавата ни над седемстотин хиляди евро месечно. граничната полиция и нов фронтекс и негови увеличени правомощия са част само от спешните мерки. Mulțumim. Domnului Pitideios pentru un minut. Είναι γεγονός ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας... Благодаря ви. Трябва да признаем, че тази стратегия не е това, което очаквахме нека да изпълним и обещанията, които вече дадохме в миналото. Всяка година в Южна Европа влизат хиляди мигранти. От собствен опит в Гърция мога да ви кажа, че а, тези а, лица се използват от а, престъпната мрежа, за да я запълнят. И това е сериозна заплаха. Когато говорим за трафик на хора, трафик на наркотични вещества и тероризъм, по източните граници на Гърция работят Frontex и те работят заедно с гръцките власти, като се опитват да намалят трафика на хора – Предполага се, че има и хора, които влизат а, а, с законни цели в държавата, но в последствие се оказва, че техните намерения са незаконни. Благодаря ви. Благодаря, господин Бонни, минута и половина. Много благодаря. Новата стратегия за вътрешна сигурност е необходима за да отговорим на променящите заплахи. Една от най-важните заплахи е киберпрестъпността, включително кибертероризма. Необходимо е да не изоставаме, да се пригаждаме към а, напредъка на технологиите, да насърчаваме нови форми на сътрудничество между държавите членки, например, чрез директивата за сигурност на компютърните мрежи. Трябва да осигуряваме достатъчна степен финансово и организационно. Ресурсите не е достатъчно да реагираме след като нещо се случи много са услугите, които криминално превените лица могат да ползват. Техните дейности трудно се засичат в една голяма економика. Те могат да печелят около 300 милиарда евро годишно. Трябва да търсим решения, които засилват сигурността, които да се вграждат при разработката на нови технологични продукти. Трябва да има сътрудничество между полицията, науката и бизнеса. Защитата на данните трябва да се очертае чрез стандарти и да се гарантира сигурността в интернет. От една страна да има баланс между сигурността и основните права. Това е основата на новата стратегия. И при предходната стратегия бяхме насочили вниманието си към еднопосочността на нашия подход за уеднаквяване на връзките, чрез връзките между вътрешната и външната сигурност. Това трябва да продължи в интерес на нашата обща сигурност. Благодаря. Благодаря, господин Бекар. Благодаря, уважаеми колеги. Утре ще гласуваме резолюцията на Либе една година след трагедията в Лампедуза. И смятам, че сега е времето да кажем, трябва ни една цялостна е, стратегия. И искам да мотивирам комисията да продължи по-нататък, най-напред. Необходимо е да дадем възможност на беженците да влизат легално в Европа т.е. създаване на гранични пунктове на Европейския съюз в трети страни. На второ място, правилно и честно разпределение на мигрантите в Европейския съюз. На следващо място, борба с криминалните организации, които се занимават с трафик на хора. Хубаво е, че е, утре ще одобрим е, увеличения бюджет с 23 милиона за Фронтекс, защото това е изключително важно. Ако държавите членки фиксират тези решения и ги одобрят, тогава може да сме сигурни, че комисията ще върви по гладък и правилен път. Господин Даховски. Пане председател, хотел бих подяковать така за тут. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви благодаря за тази инициатива, защото смятам, че е, тя е изключително важна, за да гарантираме вътрешната сигурност и свобода на европейските граждани. Според мен това е една от основните задачи на Европейския съюз. Същевременно обаче не трябва да оставяме новата стратегия да се превърне в чудовище от нови инструменти, които не подлежат на контрол. Европейската комисия трябва да анализира настоящите инструменти в стратегията за вътрешна сигурност и да оцени тяхната ефективност. Трябва да ги използваме по-ефективно в рамките на новата стратегия. Сега въпроса за сигурността приема нови измерения, не само заради случващото се в те съседни страни, но и заради нарастващата радикализация и е, насилие и тероризъм в Европейския съюз. Съгласно на статистиките, над 300 европейци участват в международни конфликти. Питам се как тези хора стигат до там. Трябва да е, пречупим тази мрежа мрежа, която служи за набирането на нови бойци е, по интернет. Те отиват да се борят в други държави. Това е един от основните приоритети не само за ЕНП, но и за всички по-интелигентни хора в тази зала. Благодаря ви. И аз благодаря. Сега преминаваме към процедура по привличане на вниманието. Господин Джамбански, заповядайте председателстващ уважаеми господин комисар уважаеми господин представител на съвета колеги! запознах се подробно с констатациите в доклада за изпълнение на стратегията за вътрешна сигурност на европейския съюз две хиляди и десета две хиляди и четиринадесета и смятам че оценката не може да бъде само и единствено положителна. ще си позволя някои препоръки които биха направили доклада по обективен и биха подобрили работата за в бъдеще. това е засилване на националното сътрудничество по линията за борба с наркотрафика; освен трафика на наркотици следва да се отбележи високорисков и интензивен е трафикът на хора с цел просия проституция извършване на джебчийски кражби и други подобни. тези въпроси стоят и трябва да бъдат решавани. също така стои въпросът с нелегалната миграция. държавите по е, южната граница са силно притеснени от големия брой нелегални мигранти. разбира се особено притеснителна е кооперацията на ислямския фундаментализъм с криминалните елементи особено в западните балкани които биха представлявали сериозна заплаха за сигурността на европейския съюз и на неговите граждани. благодаря ви. Благодаря. А сега, комисар Аврамополос, имате думата. Благодаря. Аз слушах много внимателно дебата. И искам да направя една, един общ коментар. Най-напред. Мисля, че сигурността в Европа и в света е най-важният приоритет. Нещо, от което най-много се интересуват хората. Днешният дебат и инициативата, за която става дума, а именно създаване на нова стратегия по сигурността, идва в един много важен момент за Европейския съюз. Има нови сценарии за заплаха, има нови заплахи за сигурността. И тук става дума за основните права, които трябва да бъдат защитени от демокрацията – Не бива да се забравят и достиженията на цивилизования свят. Те също трябва да бъдат защитени. Цен, ценностите на цивилизования свят трябва да бъдат защитени. Без тези елементи няма да може да създадем един цялостен подход. Не бива да забравяме, че в миналото имало други сценарии за заплаха. Сега говорим за ужасяващия тероризъм и не знаем къде ще е следващия атентат. Виждаме го всеки ден. Организираната престъпност, това е друга голяма тема. Търговците на хора, трафикантите, трафикантите на наркотици, всички тези престъпни елементи са свързани помежду си. Малко места в света има, където организираната престъпност не е, не е свързана с тероризма и не е разпростряла пипалата си. Това са феномени, с които трябва да се справим. Вътрешната сигурност е всъщност тема за защита на фундаменталните права нашите страни в миналото е трябвало да се борят много за защитата на основните права. Естествено, политиците няма да оставят гражданите сами да се справят. От друга страна, ние не искаме да изградим е, крепостта Европа, ние искаме да сме отворени за света не бива непременно да се вижда тероризма във връзка с миграцията. Това бе правено преди и това доведе до много погрешна политика. Всички, които се намират в тази зала днес, всичките идват от държави, от народи, които някога са били мигранти. решимост и кораж са нещата, които не ни липсват. Мисля обаче, че трябва да ни е съвсем ясно какво искаме да правим. Това е един от най една от най-основните области, върху които трябва да работим, защото мирът и спокойствието са предпоставка за опазването на човешките и основните права. Европа е против тероризма и против всякакви заплахи. Благодаря, господин комисар. А сега господин министърът има думата. Бревисимаменте. Е, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Уважаеми депутати, съветът обръща, разбира се, особено внимание на вижданията на Европейския парламент и на различните теми, които бяха поставени в този дебат, защото те са ни много близки. Новата стратегия е именно в тази посока, която ще очертаем в нашия общ дебат с различните европейски институции. Ние искаме да бъдем неотделна част от обновената стратегия на вътрешната сигурност в бъдеще. Тази стратегия трябва да се насочи към подобряване, оптимизиране и повишаване на ефикасността на инструментите, с които вече разполагаме и искаме да въведем един цялостен подход, който да изразява всички тези а, теми, които тук бяха а, обсъдени тази вечер. Благодаря. Благодаря, господин министър.